Guten Morgen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Председателката, добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Предстои да заседаваме днес целия ден. Утре ще продължим в 9 часа сутринта. Няма искания за изменения в дневния ред. С това дневният ред се приема. Точка 2. Съобщение на председателя. Ще ви съобщя с какви езици има устен превод. Виждате го всъщност в бюлетина ни. Ще се излъчва заседанието ни на живо по интернет. Трябва да одобрим протоколите от заседанията си от март, април и началото на май. Ако до края на това заседание не бъдат внесени възражения, протоколите ще се считат за прияти. Преминаваме към същината на днешното заседание, точка четвърта от дневния ред – Добре дошли на всички членове на надзорния съвет на ОЛАФ и на неговия председател. Радвам се, че сред нас е новоизбраният надзорен съвет на ОЛАФ в почти пълен състав. Сбърках преди малко. Запознахме се с годишния отчет за дейността ви. С удоволствие ще изслушаме сега изложението ви за него. Давам думата на председателя на надзорния съвет на ОЛАФ Ян Мьолдер. Ян, добре дошъл отново тук. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че отново съм тук и че виждам толкова много добре познати лица. Надзорният съвет, както казахте, присъства тук в почти пълен състав. Тази сутрин отсъства само един колега. Това е нашата колега от Португалия. Тя отсъства поради горските пожари там. Напълно разбираемо е, че колегата в момента трябва да е в Португалия. Надзорният съвет се учреди отново към края на януари тази година. В новия си състав работим вече от почти 5 години. Годишният доклад за 2016 година поради това не е изготвен от съвета в настоящия му състав. Изготвен е от нашите предшественици. Двама от нашите членове сега са били членове на този комитет и през септември миналата година. В доклада се съдържат редица констатации, които будят загриженост както у нас, така вероятно и сред членовете на вашата комисия. Една от тези констатации се съдържа и в доклада от 2015, както и в предходни доклади, а именно, че има много голямо разминаване между вижданията за обмен на информация, между надзорния съвет на ОЛАФ и генералния директор на ОЛАФ. Тези разногласия продължават вече от години тъй като нямаше изгледи за решаване на проблема, комисията и всички останали институции предложиха съветът да бъде реформиран. В него да членуват ръководителите на правните служби на съвета, комисията и парламента. Бе предложено тези трима ръководители да преразгледат методите на работа в надзорния съвет и да излязат с доклад. В доклада на трите правни служби се съдържат констатации, които съвпадат с тези на надзорния съвет. Трите правни служби застанаха на наша страна. В момента работим възоснова на техните констатации. Работим в дух на градивност и на открит диалог с Олаф. Надяваме се, че този диалог ще се увенчае с успех. Имаме основания за надежда, но все още е рано да предскажем изхода. За всеки един подобен съвет е трудно да върши работата си, да изпълнява функциите си. Нека се върнем на първия слайд. Какви са функциите ни? Трябва редовно да наблюдаваме изпълнението от страна на ОЛАФ на разследващите му функции с цел подсилване независимостта на службата. Освен това, трябва изрично да упоменаваме и наблюдението върху процесуалните гаранции, и времетраенето на разследванията. Трябва също така да участваме в размяна на мнения. Освен това, трябва да следим и за това Олаф да следи за насоките за разследванията. Трябва да следим също и санкциите, които се налагат от генералния директор на Олаф. Трябва да бъдем информирани също така за годишния план за управление, за приоритетите в политиката за разследване и други. Трябва да следим случаи, по които Олаф не е излязал с препоръки. Трябва също така да проследяваме и информацията, която предоставят съдебните органи на държавите членки и да следим и за разследвания, които продължават повече от 12 месеца. Виждате, че сме натоварени с нелеки функции. Надзорният съвет също така следва да определи от каква информация се нуждае. Но от друга страна, генералният директор твърди, аз определям каква информация да получавате вие. Поради това се стига до разногласия. Имаше много явни такива разногласия през изминалите години. Настоящият надзорен съвет, както и предходният, категорично настояваха за това да могат сами да вземат решение за това каква информация им е необходима, за да работят ефективно. Генералният директор, освен ако няма някакви други по-силни съображения, ще трябва да се съобразява с тези наши искания. По въпроса за съвместното становище на трите правни служби, то бе доста категорично. Те твърдо застанаха зад становището на надзорния съвет, изразявано и през изминали години. Много сме удовлетворени от това. Много е важно това съвместно становище. В какво е участвал още надзорния съвет? Участвахме в свалянето на имунитета на генералния директор. Тази процедура бе подета от комисията, но надзорният съвет трябваше поне да бъде информиран за това, което обаче не бе направено. Що се отнася до процесуалните гаранции, в миналото са били изготвени немалко доклади по въпроса. Необходимо е подобрение в това отношение. Това също е въпрос, който буди загриженост сред членовете и на настоящия надзорен съвет. По въпроса за времетраенето на разследванията, Изключително тревожно е надвишаването на постановеното време траене, тъй като така може да се накърнят правата на разследваните. В доклада се съдържат редица статистически данни за нашите дисциплинарни, финансови, съдебни и административни препоръки – Става дума за препоръките на ОЛАФ. Съдържат се статистически данни в доклада за тези препоръки. Според мен е прекалено рано да се излиза с обобщения. Броят на препоръките, по които са последвали действия, към момента е малко по-нисък. Това е поне моето първо впечатление. Тук трябва да проследим нещата. Има какво още да се направи. И вие и ние сме загрижени в момента във връзка с оценката на регламент 883, прият през 2013. Съгласно регламента, през месец октомври комисията трябва да излезе с предложения за подобрения. И комисията, и вашата парламентарна комисия работят по въпроса, но процесът протича в контекста на разискванията за създаване на Европейска прокуратура. Т.е. трябва първо да изчакаме приемането на регламента за създаването на Европейска прокуратура, преди да излезем с препоръките си. Някои от препоръките вероятно ще съвпадат с онези, за които говорих във връзка с предоставянето на информация. Накратко се изказах, госпожо председател. Кратко бе изказването ми, от части, защото този доклад е изготвен от нашите предшественици. Разбира се, готови сме да ви дадем всякакви разяснения и да отговорим на въпросите ви. Надяваме се, че ще си сътрудничим много добре с парламента. Необходими са прозрачност и публичност. Ние наистина проявяваме воля за прозрачност и публичност, но ако искаме те да се установят, ще ни е необходима подкрепата на парламента. С удоволствие ще отговорим, надявам се, добре на всички ваши въпроси. Благодаря ви за представянето. По въпроса за достъпа до документи, наистина много е дразнещо това, че вече от толкова време е на дневен ред този проблем. Очаквах от висшите представители на комисията да направят нещо, за да го разрешат. Но все още не е направено нищо, въпреки становището на правната служба. Правната служба на комисията е застанала на много категорично становище. Въпреки това, комисията не обръща никакво внимание на проблема. Вече от години генералният директор нарушава регламента в това отношение и не само в това отношение. От годишния доклад за дейността на надзорния съвет става ясно, че има и други нарушения от негова страна. Недопустимо е, според мен, в рамките на европейските институции да се допускат такива нарушения. Ще продължа да поставям на дневен ред този проблем и в бъдеще. Няколко въпроса. Първо, достъпа до документи. Изложихте ни проблема, запознахме се и с съответната част от текста. Има разминаване с, между този текст и годишния доклад на генералния директор. В доклада на генералния директор на страница 41 се твърди, че секретариатът на съвета е имал достъп до 62 досиета по системата за управление на случай на ОЛАФ. Тази информация не съответства на информацията във вашия доклад. Не е вярно ли това, което се твърди в доклада на генералния директор или има някакъв друг проблем? Благодаря за много доброто качество на годишния ви доклад. Впечатляващо е според мен, като се имат предвид трудните условия, при които сте работили, каква информация сте събрали и обобщили. Имам въпрос по а, точка 47 и 48 до точка 50. Става дума за последващите действия по съдебните препоръки. С право заявявате, че има много големи противоречия тук. Комисията по бюджетен контрол е, изгод... е получила документ на генералния директор от миналата година за последващите действия по съдебните препоръки. Съдържащото се в този документ, статистическите данни в него нямат нищо общо с вашите статистически данни. Данните в този документ само до някъде съответстват и на данните в годишния доклад на генералния директор. С каква информация разполагате за броя на последващите действия по съдебните препоръки? Защо само по 44% от тези препоръки, като се изключат случаите по САПАРТ, е имало последващи действия. В точка 47 се съдържа пасаж, в който сте разгледали докладите на Олаф от изминалите години. 284 препоръки е имало между 2013 и 2015 година. Генералният директор твърди, че между 2008 и 2015 е имало 317 препоръки. Това значи, че между 2008 и 2015 е имало само 83 препоръки, което според мен е доста малко вероятно. Какво знаете вие за реалният брой на препоръките? По въпроса за изпълнението на препоръките на надзорния съвет. Изготвили сте пет високо приоритетни препоръки. Нито една от тези препоръки не е била изпълнена. Каква е според вас причината за това бездействие? Със сигурност сте направили анализ – това бе третият ми въпрос. Четвъртият ми въпрос се отнася до времетраенето на разследванията. Тук сте свършили работа, на която си струва да отдадем дължимото. Наистина ви благодаря, тъй като вече неведнъж съм се оплаквала от това, че има несъответствие между статистическите данни в докладите на ОЛАФ. Цитирате стойност от 18,7. Генералният директор цитира 18,2 и много се гордее с тази цифра. Но не знаем всъщност каква е реалната продължителност, тъй като не знаем дали се добавя към нея и продължи предварителната проверка. Ако добавим и предварителната проверка, стойността е 25. Въпроси към генералния секретарят на комисията, в случай, че има негов представител тук в залата. Явно няма. Жалко. Тогава ще трябва да зададем въпроса си в писмена форма. Защо генералният секретарят на комисията не е отговорил на писмото на Олаф за дисциплинарните мерки? Много е жалко това, тъй като трябва да знаем нещо и за последващите действия по дисциплинарните препоръки. Нека продължим с въпросите, може би. Господин Либарацки, имате думата. Благодаря. Всъщност, госпожа Гресле вече изчерпа въпросите, които и аз си бях записал. Колкото повече въпроси задаваме, толкова по-малко отговори получаваме. Затова е по-добре да се съсредоточим върху най-важното. Благодаря на госпожа Гресле, че направи точно това. Надзорният съвет на, гос... на Олаф под ръководството на господин Мелдер днес е тук. Добре дошли. Съветът иска да се стабилизира под твоето ръководство. Радвам се, че започваш мандата си с среща с нас. До сега оставах с впечатлението, че тук обсъждаме Задаваме въпроси, но не получаваме отговор. Все едно Нашата комисия и надзорният съвет на Олаф работеха изолирано един от друг и нашата комисия от време на време се опитваше да пречи на работата на надзорния съвет. Затова се радвам, че сега надзорният съвет на Олаф се ръководи от Ян Мьолдер. Може би ще се подобри атмосферата там. Имам един въпрос. Какво е положението с изпълнението на функциите ви, условията за изпълнение на функциите ви. Господин Мелдер във връзка с това се спря върху предоставянето на информация. В състояние ли сте изобщо да изпълнявате функциите си? при положение, че може би не разполагате с правилните хора. Олаф е една много важна институция, но няма много голяма яснота за положението там. Благодаря на госпожа Гресле за въпросите и всъщност вие зададохте въпросите, които исках да задам аз. Колегата Штас. Ehm, e- Благодаря ви, госпожо председател. Разбира се, най-напред бих искал да приветствам с добре, дошъл, членове, добре дошли членовете на надзорния съвет на ОЛАФ. Радвам се, че ни предстои такова отлично сътрудничество. Всички членове на надзорния съвет са много отдадени и много добре квалифицирани. Познавам добре Ян Мърдър, наясно съм с всичките му качества. И държа да отбележа, че ролята на надзорния съвет на ОЛАФ е изключително важна, без да имаме добър постоянен контрол на дейността на ОЛАФ има опасност а, функционирането на този орган да не отговаря на очакванията си, на очакванията ни. Държа да почитая колко важен е секретарията, който би следвало да ви подкрепя в дейността ви. Важен е въпроса за статуса на сътрудниците ви. Това е друга тема, която може да обсъдим. Доколкото знам, по време на нидерландското председателство имаше доста сериозен да промяна по отношение на сътрудниците ви. Не знам дали това е отразено на годишния ви доклад, но имаше много сериозни промени. Доволни ли сте от условията на труд? Доволни ли сте от подкрепата, която получавате? Бих искал да чуя малко повече в това отношение. Много е важно за нас да ви гарантираме нужната експертна и материална подкрепа. А по основното съдържание на доклада наистина можем а, да изкажем за пореден път разочарованието си. От години насам слушаме и за пореден път в доклада ви а, можем да прочетем, че продължава да съществуват а, съществените проблеми с достъпа до информация. Тези проблеми продължават вече от години и според нас положението е напълно неприемливо. Ако не се лъжа, малко по-късно ще слушаме господин Кеслер и се надявам да сме в състояние да му зададем въпроси ясно и открито. Положението е напълно недопустимо. Еднократно сме поставили въпроса на междуинституционални заседания. Олаф ни увери, че е разрешил този проблем, но изглежда случат не е такъв особ... предвид съдържанието на доклада ви. Така че има много сериозен проблем тук. Знаем също така какво какъв е методът на работа на господин Кеслер и какво може да кажем за неговият годишен доклад. Разминаването на данните в двата доклада е напълно недопустимо. Знаете също така, че в момента има съдебно производство пред Белгийски съд и господин Кеслер бе е обвиняем по редица основания. Така че, може би, е крайно време е да поискаме от господин Кесък да ни обясни а, как може да съчетае тези обвинения с качеството си на генерален директор на Окън като Олаф. Също така, мисля, че не е зле да поставим въпроса и на ресорният комисар, комисар, защото Европейската комисия не може да остане безразлична към случващото се. Трябва да поеме своята отговорност за проблемите, които очевидно съществуват в ОЛОВ. В края на доклада си споменавате Европейската прокуратура и твърди, че създаването на Европейската прокуратура ще доведе до сериозни проблеми извинете, промени в работата на вашият орган. Питам се, дали може да ни обясните малко по-подробно какво точно имате предвид? Благодаря, госпожо председател. Както винаги, пред нас е интересен отчет, който всъщност изисква много подробно запознаване, защото много често дяволът се крие в детайлите. Имам въпрос по точка 23 от е, годишния отчет за дейността на ОЛАФ. Тук е, искам да спомена продължителността на производствата. Всъщност тези 61% от 377 производства, които траят повече от 5 месеца, всъщност това са производства, които траят 2 е, години. И това е информация, която буди загриженост. За това искам да отправя молба за изясняване, къде са пречките за това, защото наистина производствата трябва да бъдат ефективни и да не продължават толкова дълго, така че трябва да си зададем въпроса какво следва да се направи за съкръщаване на производствата. Точка 91, аз мисля, че тук също по време на други дискусии сме се спирали на този въпрос. Точка 91, повтарям, там чета, че Създаването на Европейска прокуратура е свързано с ресурси и с дейността на ОЛАФ. Това също е обезпокояващо, защото разбрах, че част от сътрудниците на ОЛАФ ще преминат към Европейската прокуратура и тук е, обаче искам да посоча, че дейността на ОЛАФ е организирана по съвсем друг начин. Тук става дума за административни процедури, където има утвърдена практика, докато при прокуратурата ще става дума за наказателни производства. Така че е, виждате каква е разликата между едното и другото. Така че искам да насоча вниманието ви точно към това. Как ще протече целият процес на структуриране на Европейската прокуратура? Аз мисля, че това би било огромна грешка и би възникнала неприемлива ситуация. Всъщност е, имам предвид е, прехвърлянето на част от персонала на ОЛАВ към Европейската прокуратура. Защо? Защото е, изискванията, профила на такъв тип служители е съвсем различен в прокуратурата, що се отнася до юридическите познания. Какво е вашето отношение към това предложение? Благодаря. Сега давам думата на колегата Деянг. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. En ook hartelijk dank. Благодаря ви, госпожо председател. И аз на своя ред бих искал да благодаря на членовете на надзорния съвет за присъствието им днес сред нас. Разбира се, приветствам с добре дошъл в част от господин Мълдър. Радвам се, че отново е сред нас, макар и в друга роля. Няма да ви задам други въпроси. Мисля, че получихте много голям брой такива вече от колегите преди мен, но бих искал да се спра на няколко елемента, които ми се струват доста важни. Отново повдигаме въпроса за годишният доклад за препоръките и последващите действия на направените препоръки. Очевидно, че има проблеми в това отношение, т.е. надзорният съвет върши работата си, но не винаги неговата работа е последвана от съответните очаквани и изисквани действия. Господин Мълтер беше по-скоро оптимистично настроен в изказването си. Той подчерта отличната работа, на съвета и се питам всъщност на какво се дължи неговият оптимизъм. Това е първият ми коментар. Вторият ми коментар е свързан с контролните и надзорни функции. Тук трябва да обърна специално внимание на процесуалните гаранции. Въз основа на доклада можем само да отбележим, че се предвижда по-тясно сътрудничество с Агенцията с основните права на Европейския съюз. Предвиждаме формализиране на това сътрудничество и се питам дали бихте могли да ни кажете няколко думи за това сътрудничество. Като цяло смятам, че това е много положителна идея, но бих искала, бих искала да чуя как точно си представяте е, съвместната ви работа. Освен това ще трябва да напусна заседанието към 10 часа е, поради друг ангажимент. Не, не смятате, че това е липса на интерес от моя страна? Добре е, че до сега се предоставя отговор. В момента няма други кандидати за изказвания. Господин Мулдър. Благодаря ви, госпожо председател. Нека да започнем с въпросите, които вие зададохте. Те са правилните въпроси. Запознахте с а, годишния доклад и на генералният директор. И изглежда, по този доклад излиза, че ОЛОВ е една прекрасна история на успеха. И тази нагласа малко се разминава с нагласата на годишния доклад на надзорния съвет. То защо трябва да зададем няколко въпроса на господин генерал директор по, по този повод. Предвидели сме среща с него през следните няколко дни. Ще обсъдим редица въпрос, теми с него. И а, другите въпроси, които зададохте, а именно за последващите действия след препоръките, които Олаф дава към държавите членки, дали няма проблем при тяхното изпълнение. Не разполагам с а, нужните данни в това отношение, но мога да кажа, че а, боят на препоръките, след които са последвали някакви действия, наистина е почти незначителен. Т.е. по-голямата част от случаите очевидно препоръките се озовават забравени в някой чекмече. Някои от препоръките са свързани с защитането на правата на човека, което не е пряко свързано с мандата на ОЛАФ, затова и, и приветствам новосъздаденото сътрудничество с а, Агенцията за основните права на Европейския съюз. Но е факта, че има проблем с последващите действия след препоръките на ОЛАФ и това е истински проблем за нас. Трябва да видим как можем да гарантираме, че препоръките на ОЛАФ водят до някакви действия. Надзорният свет не разполага с никаква никаква сила или по-точно никакви правомощия в това отношение. Единственото, с което разполагаме е способността ни да убедим държавите членки, че тези мерки са уместни, а пък комисията и съвета могат да окажат натиск върху държавите членки. Разбира се, държавите членки могат така и да не последват тези наши препоръки. Всичко става изцяло на тяхно осмотрение, но съм съгласен с вас. Незадоволителни са постиженията при последващите действия за препоръките. въпроса за продължителността на разследванията – това е въпрос, който разгледахме. Олаф публикува доклад на определен период от време. Той всъщност е една доста обемисто издание, с което се запознавам редовно и трябва да кажа, че не е много лесно разбираемо много често се оказва, че дадено разследване е прекратено след няколко месеца поради а, липса на нужните данни или документи, например, което са нас е проблем. Ето защо трябва да изготвим много ясни насоки към ОЛАФ, много ясно да заявим какво очакваме от а, този орган и се надяваме да получим а, задоволителна реакция от а, негова страна. Виждам, че господин Либераски вече не е в залата, но той ме попита какви са правомощите на настоящият надзорен съвет. Трима от членовете ни са прокурори от Полша, Чешката република и Португалия. Единият от членовете ни е член на Сметната палата на Ирландия и аз самият съм бив член на Европейския парламент. Това е настоящия състав на надзорния съвет. Надявам се той да ви удовлетвори. Имаше редица въпроси относно секретарията ни от господин Стас и от господин Либерацки. През март тази година се прехвърлихме в PMO. Все още обсъждаме дали това е добра идея или не. Както знаете, това е, ПМО е, е административен орган, а секретарята на ОЛАФ е административен орган и понякога не е зле да имат възможност да разговарят с колегите си, което не винаги е лесно предвид къде се намира в момента секретарията, но все още се обсъжда въпроса, а комисията ни оставила известен период от време, за да преценим дали този вариант а, ни удовлетворява или не. При всички случаи целта ни е да намалим зависимостта си от ОЛАФ и да увеличим прозрачността на работата си. Секретарията на надзорният съвет има за цел да подобри именно прозрачността и на нашата дейност, и на а, самият Олаф. Каква ще бъде разликата между Европейската прокуратура, която очаква да се създаде и ОЛАФ? Мога да кажа, че ОЛАФ ще се съсредоточи върху административните правонарушения, а Европейската прокуратура ще се заминава с нарушения от наказателно правен характер. Възможно е също така ОЛАФ да подпомага Европейската прокуратура с административни разследвания, но окончателното решение ще бъде взето през месец октомври и е, в момента не мога да дам по-ясен отговор на въпроса ви, просто защото никой не може да даде този отговор на този етап. Или по-скоро, ако има някакво взето решение, то не ни е сведено до знание. Господин Делюнг ме попита защо ам, съм толкова оптимистично настроен. Ами лично аз, когато започна някаква нова работа, винаги започвам с оптимизъм. Надявам се оптимизът ми да бъде, да се окаже оправдан. Както казах, единственият ни сила е силата на доводите ни и се надявам да успеем да убедим генералния директор на ОЛАФ да ни предостави нужната информация и на нас, и на вас. Но трябва да призная, че ако погледна какви са последващите действия след препоръките, както каже госпожа Гресле, Мога само да кажа, че се надявам препоръките на надзорния съвет да бъдат последвани в по-голяма степен. В противен случай оптимизъм министър ще се окаже неоснователен. Благодаря ви. Искам да посоча още веднъж до сега нито един от надзорните съвети не е вярвал на своите предшественици, че ще свършат на едно и също място. Обаче точно така се получи. До сега всеки надзорен съвет винаги е имал същите проблеми в ОЛАФ и така, че аз по тази причина съм малко по-предпазлива в оптимизма. Е, може би ще има нещо като меден месец, като дойде новия надзорен съвет, ще има всякакви обещания, обаче когато става дума за конкретни неща, винаги се получава една и съща блокада. Точно това бих искала да посоча като опит от моите наблюдения. Искам да попитам за следното изречение в доклада на ОЛАФ, в годишния отчет на дейността. Става дума за изречението с случаите. Искам да попитам дали това изречение е вярно или не. Въпросът е за уточняване искам да попитам дали е, това становище на правната служба е обсъждано с генералния директор на ОЛАФ и евентуално с някои от неговите предшественици, какъв е резултат от това обсъждане, защото това становище на правната служба е много интересно, тъй като наистина то е много е, подробно и дава право на нас, е, защото винаги сме искали достъп до документите, за да можем да работим. И въпросът е защо нещата в Олаф не напредват. В четвъртък, е, е, в края на преди обяда, ще дойде генералният директор на Олаф и ще му зададем тези въпроси. Би било добре, ако получим отговор на тези въпроси. Сега искам да попитам нещо за темата ПМО. Това беше последното изменение в регламента. Как изглежда ситуацията във връзка с секретарията и ПМО, какви са възможностите на ОЛА в тази връзка. Винаги е било ясно, че в никакъв случай не трябва да се влушават възможностите, които предлага ОЛАВ. Това беше правното основание. Всъщност тези връзки с ПМО трябва да дадат възможност вие да можете да продължите по-спокойно, отколкото до сега. И точно това искам да изясня. Какво означава по-спокойно? Какви е, възможности допълнително се предлагат, включително и достъп до бази данни, ако може да уточните това? Председателят или някой друг, както желаете. Благодаря. Е, Първо, относно 62-та случая, които споменахте, работата започна от предишният надзорен съвет и все още не е приключила. Ние ще трябва да започнем ново разследване относно продължителността. Зададох също така въпроса дали сме обсъдили препоръката на, на правните служби с генералния директор. Обсъдих а, тази препоръка с него и останах с впечатлението, че той е склонен да я приеме. Отново ще се срещнем с генералния директор днес след обед и отново ще повдигне въпроса, но докладът на трите правни служби ще бъде в основата на а, всякаква наша комуникация с генералния директор. Винаги ще се позоваваме на този доклад, защото смятаме, че той е много надежден и ще се позоваваме на него, когато се опитваме да получим нужната ни информация. По въпроса за BMO или за службата за управление на плащни по индивидуални права, още много рано да се каже какво се случва още не е направена изчерпателна оценка. Към момента взехме решение с представителите на Европейската комисия да запазим този орган още известно време. Предимствата е, че сме по-независими в сравнение с ОЛОВ, но а, недостатъците са, че не, говор че членовете на секретарията нямат възможност да, да са в толкова прека връзка с служителите на ОЛАФ. Към момента мога да кажа, че ние физически сме отделени от ОЛАФ, т.е. разполагаме с а, цял един а, етаж а, на сградата, но пък за сметка на това сме и напълно извън системата за сигурност на лов, което доста осложнява достъпът ни до нужните документи от време на време. И вчера разговарях с директора на PMO по въпроса, тъй като а, има много сериозни проблеми с достъпа до нужна информация, именно заради а, така че даже не се намира там. Благодаря. Всъщност това изречение не е вярно. Изречението, което току-що цитирах на английски язик. Правилно ли съм разбрал? Преди преместването в PMO имахме пълен достъп, сега вече нямаме такъв. Т.е. достъп до системата за управление на случаи, така ли? Да. Естествено, това е много голямо ограничение във връзка с е, преместването в сградата на ПМО. Въпросът е как можем да ви подкрепим. На нас е, ни е необходим функциониращ надзорен съвет, защото вие всъщност е единственият орган, който може да постигне нещо в ОЛАФ. Ако Олаф създаде структура, която не подлежи на надзор, е, смятам, че няма смисъл. Така че въпросът е решаващ дали ще успеем да осъществим надзор или не. Това наистина е важен въпрос, повтарям, това не е подробност, или пък въпрос, който да търпи различни мнения. Това не е и въпрос на различни нагласи. Това е основният въпрос в цялата структура. Затова за нас е много важно какво всъщност ще ни представите тук като информация. На страница 53 се посочва, че има постоянно нарушение срещу регламента по въпроса за правните препоръки. За мен това също е изключително важно и ще обсъдим този въпрос с генералния директор. Това е всъщност, което посочвате доста неясно в точка 53. Искам да посоча, че господин Лагрифо от генералния секретариат дойде. Искам да го попитам, защо генералния секретариат... Извинете, казва председателката. Искам да го попитам, защо генералният секретариат не е отговорил на молбата на надзорния съвет на ОЛАФ във връзка с тези случаи. Добър ден. Благодаря ви. След като се съдомих, мога само да ви кажа, че генералният секретар, секретарията на Европейската комисия ще разгледа полученото от нас писмо на надзорния съвет на ОЛАФ и ще отговорим на това писмо, ще осведомим вашата парламентарна комисия. Благодаря ви. Chair, in general to what you said. Госпожо председател, като цяло Започнах встъпителното си изказване, подчертавайки, че докладът от миналата година и от а, предишните години от, за пореден път а, потвърждавате, че има проблем с достъпа до информация. информация. Това казах и на съвета. Това е най-важното за нас. Не можем да изпълняваме функциите си задоволително, ако нямаме нужен достъп до информация. И ако положението продължи по същият начин, мога само да ви уверя, че ще се обърнем отново към вас с молба за помощ. Няма как да сме надзорен съвет, когато зависим от а, информация, която ни се дава в посмотрението на човека, когато би трябвало да контролираме. Това не е обективен метод на контрол. И ако не можем да получим нужната ни информация, няма да прикрием какво мислим по въпроса. Смятаме, че това е напълно погрешно. Надзорният съвет трябва да разполага с нужната му информация чисто и просто. Ясно е, че този, който е обект на надзор, не може да определя каква информация трябва да подава на този, който извършва надзора. Така че е, Точка 43 от годишния отчет за дейността е посочено следното. В точка 43 на годишния доклад се казва, че е, на два пъти е, е покана на съвет за да работи изключително възосновата на е, информацията на генерал секретар което означава, че анализът на този въпрос вече е започнал и аз попитах какви са причините за отказа. Много ви моля да ни уведомите какви точно са тези основания в писмена форма. Моля сега за вашето становище. Yeah, э, Благодаря, госпожо председател. Аз э, ще взема отношение по някои от точките. Продължавам на английски язик. Э, really like, uh, Първо, Наистина приветствам уводните думи на председателя на надзорния съвет. Благодарим ви за изложението, благодарим ви за положителния подход, който сте възприели към взаимодействието между ОЛАФ и надзорния съвет. Какво мога да кажа от наше име? Ние също проявяваме голяма готовност за открит и конструктивен диалог. Както казахте и вие, Днес предстои вашата комисия да се срещне с генералния директор на ОЛАФ, за да продължи този конструктивен диалог а председателят на настоящия надзорен съвет при представенето на доклада изтъкна, че той е изготвен от предшествениците му. Тоест сега трябва заедно да поставим ново начало. Няколко ваши колеги и госпожа Гресле изтъкнаха един много важен въпрос, който постоянно се обсъжда и при който наистина става дума за проблем. Това е достъпа до информация на надзорния съвет. За нас е изключително важно да подчертаем, че спазваме нормативната уредба. Госпожо Гресле, ние не нарушаваме законодателните актове. Спазваме разпоредбите за защита на данните, спазваме действащия регламент, вземаме предвид и становището изготвено наскоро от трите правни служби. Готови сме да следим процеса. Според нас би било добре да се сключи работно споразумение. Може да се обсъди този въпрос за сключването на работно споразумение, в което да са уредени подробностите по сроковете за предаване на информация и други. Трябва да има ясни вътрешни правила по всички тези въпроси. Не мога да се спра върху всичко, което бе повдигнато днес, но по въпроса за достъпа до информация. Отговорили сме на всички искания на надзорния съвет на ОЛАФ. Понякога не сме ви предоставили точно информацията, която сте ние поискали, но винаги сме разговаряли с вас, организирали сме срещи. По въпроса за 62-те преписки, който упомена и госпожа Гресле. Да, през 2016 година, във връзка с работата на съвета по наблюдението върху времетраенето на разследванията, му е бил предоставен достъп до 62 преписки. Това се упоменава на страница 10 в бележка под линия 9 и в доклада на надзорния съвет. не предоставяме достъп до преписки, които са се водили в продължение на години. В случая ставаше дума за 6 месеца. Ако искате да продължим тази процедура, която приложихме спрямо вашите предшественици, то можем да поговорим за това. На предшествениците ви е бил предоставен достъп до 62 преписки за 6 месеца. Можем да продължим в същия дух, ако желаете достъпът реално е бил предоставен. Нека се върна още веднъж на работното споразумение. Добре ще бъде то да бъде сключено. Друг много важен въпрос е времетраенето на разследванията. Този въпрос е изключително важен и за генералния директор. Той със сигурност ще го упомене, когато се срещне утре с вас. През изминалите години постигнахме успех, тъй като намаля времетраенето на разследванията. Ще ви представим повече подробности утре. Последващите действия по препоръките. Става дума за два вида препоръки. включително и препоръките на ОЛАФ. Действително, нашите препоръки трябва да се изпълняват по-добре от държавите членки. Става дума, например, за съдебните ни препоръки, по които сме изготвили анализ. Този въпрос може да се вземе предвид и при преразглеждането на регламента за ОЛАВ. Става дума за въпроса за по-доброто изпълнение на нашите препоръки. А що се отнася до другия вид препоръки, вашите препоръки, тези на надзорния съвет, за които се говори в приложението, тук мненията ни се разминават. Разминават се мненията ни за това доколко са били изпълнени препоръките на надзорния съвет. Но годишно се изготвя доклад за последващите действия, предприяти от ОЛАВ по препоръките на надзорния съвет. Такъв доклад бе изготвен през февруари тази година. Той не е отразен в вашия доклад. Ще ви изпратихме ви подробно писмо за последващите действия по препоръките. По въпроса за високо приоритетните препоръки, не знаехме, че те са високо приоритетни. Узнахме това от доклада. Друг път ще е добре да ни уведомявате предварително. Четири от тези препоръки са били изпълнени, тече работа по петата. Това бяха основните моменти. Имам още много какво да кажа, но не искам да отнемам повече от времето ви. Каква е нашата гледна точка? Мисля, че трябва да отправим поглед към бъдещето. Както казахте и вие, изправени сме пред много предизвикателства във връзка с учредяването на Европейската прокуратура и внасянето на промени в приспособяването на ролята на Олаф. Олаф трябва да изиграе силна роля и в бъдеще, поради което трябва да се установи добро сътрудничество между Олаф и надзорния му съвет. Благодаря, госпожо Хофман. Понякога си мисля, Откъде идва точно това изказване? От години ние обсъждаме една и съща тема. От години надзорния съвет, дори в цветно подчертано дава препоръки и е, само по цвета на подчертаните пасажи можете да видите кое е важно или кое не, което означава, че тези препоръки просто не са отчетени през е, годините. На мен тези препоръки са ми известни, аз е, чета годишния отчет за дейността на Олаф и е, аз мисля, че е, в крайна сметка 61597 от 27 е, януари 2017 година трябва да посоча. Как си обяснявате, госпожа Хофман, критиката на надзорния съвет във връзка с достъпа до документите. Смятате ли, че това са недобросъвестни хора, че не са разбрали нещата както трябва? Как си обяснявате тази критика, която от години се отправя от надзорния съвет, а и от други органи. Много ви моля за вашето становище. Um, Благодаря. Първо, Господин Мьолдер накрая каза, че ако съветът не разполага с информацията, с която разполага, то тогава действително има проблем. Но господин Мьолдер наистина, и това е нещо положително, прояви готовност да обсъди въпроса с Олаф. Както е посочено в доклада на надзорния комитет, понякога може да има разминаващи се мнения при тълкуването на законодателните разпоредби. Понякога има проблеми. Ние винаги откликваме реагираме на исканията. Друг е вече въпросът какви действия се предприемат от наша страна в отговор на тези искания. Понякога организираме срещи. Има случаи, когато според нас ние сме подходили позитивно, т.е. проявили сме готовност да откликнем, но Съветът пък, надзорният съвет от своя страна е заявявал, не получихме веднага онова, което искахме. При всички положения винаги сме проявявали готовност да предприемем нещо, дори да не сме предоставили веднага необходимата информация. Проявявали сме готовност за среща, за разговор. Това е опитът ни с предходния надзорен съвет. Що се отнася до настоящия надзорен съвет, наистина съм оптимист. Мисля, че можем да установим много добри отношения. Работата на Олаф от 2004 година следя от тогава и си спомням за последния доклад на съвета, където вие посочвате драматично влушаване на отношенията в рамките на Олаф. И аз мисля, че това беше някъде през 2012-2013 година. Т.е. да се вярва, че господата Бьош и Демов са виновни за това, ако трябва ясно да се изразя, е абсолютно заблуждение. Ние много често сме посочвали, че тук става дума за огромни структурни проблеми, защото ОЛАП в настоящата си форма изобщо не желая да упражнява надзор. И това е структурен проблем за мен. Това е всъщност е, един орган, който ние не можем да следим, не можем да извършваме надзор върху неговата работа, така че е, ние не бихме могли да запазим е, един подобен орган. Е, аз е, не мога да разбера как мога да защитавам нещо, което не мога да регулирам, да управлявам? И вие потвърждавате също, че части от менеджмента или са неспособни, или нямат воля да решат този проблем. Съжалявам това изключително много. Искам колегата Мулдър да вземе отношение, преди да дам думата на колегите Планаган и Аяла. Господин Мулдър, желаете ли да вземете отношение? Не. Колегата Раниген. As, look, I, I'm not as... Благодаря. Първо, не разполагам с такива познания като нашата председателка, но прекрасните познания на нашата председателка наистина са ни много полезни. Трудно е човек да и се изплъзне. Прекрасна е. Но това, което ми казвате, ми напомня за Оруеловска ситуация – не ви се предоставя достатъчно информация. Не предоставяте вие, Олаф, достатъчно информация на надзорния съвет. Сега приветствате, поздравявате господин Мьолдер за това, че проявява достатъчна откритост. А вие самите проявявали ли сте откритост? Прочетете 1984 на Джордж Оруел. Какво означава господин Мьолдер проявява откритост по отношение на факта, че вие не му предоставяте информация. Изумително е онова, което казахте. Каква точно откритост имате предвид? Добре се справяте вие пък, господин Мьодер. Е, си, е, президента, Госпожа Яла Сендер. Благодаря, госпожо председател. Аз е, бях доста убедена а, и това, което изложи господин Мулдър е доста добре обосновано. Той познава историята на обтегнатите отношения между надзорния съвет и Олаф, които зависеха от това, кой всъщност има надмощие и винаше напрежение в тези отношения. Наистина с господин Милдер и неговите сътрудници сега се открива възможност да се подобрят нещата и аз съм убедена, че господин Мулдър може да постигне резултат. Ако обаче от самото начало се поставят пречки или се поддържа напрежението, аз мисля, че резултат няма да има. Смятам, че парламентът през последните години наистина не е помогнало особено на надзорния съвет и на ОЛАФ да се подобрят нещата, изобщо да се подобри работата там. В даден момент е, ще трябва да си помислим много сериозно за следното. До сега докладите наистина не са изпълнявани правилно и е, получава се е, блокиране на работата на ОЛАФ по този начин също така от една страна се предлага защита на тези, които са обект на разследване, а от друга страна Олаф има задължения спрямо надзорния съвет с господин Милдър и новия надзорен съвет. Вероятно нещата ще се подобрят. Ако този съвет сега работи в тази посока, имам предвид подобряване на досегашните отношения Смятам, че нещата могат да се подобрят. В нашата политическа група винаги е имало стремежи и желания, които не са били изпълнени и просто ще трябва да се работи в тази насока, за да не се получават винаги едни и същи, а и допълнителни проблеми. Всичко зависи от хората, които могат да подобрят ситуацията, за да не бъде тя такава, каквато беше до сега. Ако с тази работа се вземат е, правилните лица, мисля, че ще се получи добър резултат. Надзорният съвет има воля в тази насока, така че дайте им възможност да подобрят работата, а не да се настройват Олаф и надзорния съвет един срещу друг. Не, те трябва да работят в сътрудничество, за да се подобри ситуацията. Да, наистина, колега, жалко е, че вие отсъствахте в по-голямата част от дебата и не можахте да разберете неговата същина, за да си създадете по-пълна представа за цялата ситуация. Аз прочетох доклада, казва госпожа Ела Сендър, преди да дойде господин Милдър, така че аз съм запозната с неговото съдържание. Нека да дадем възможност на господин Милдър сега да подобри нещата. Да, надзорния съвет е можел да използва тази възможност е, и преди. Госпожа Хопман. Благодаря, благодаря на госпожа Аяла Сендър за това, че тя внесе яснота в е, цялата дискусия и наистина трябва да кажа, че ние започваме сега да работим заедно и трябва да ни бъде даден шанс. Искаме заедно с надзорния съвет да се възползваме от този шанс и съм сигурна, че ще можем да постигнем резултат. Аз искам да отхвърля упреците на господин Фланеган. Това беше удар под кръста, както казваме ние на немски язик. Колегата удар. I uh, think uh, at this stage I мисля, че към момента нямам какво толкова да добавя към това, което вече казах. Направените коментари като цяло са окоръжаващи. Те потвърждават и нашата позиция, именно, че трябва да имаме повече информация и че трябва да има повече откритост. Надявам се, че на следващи ваши заседания ще мога да ви докладвам по-добри новини. Трябва да работим конструктивно с ОЛАФ. Това е в интерес на Европейския съюз. ОЛАФ трябва да може да функционира прозрачно и да може да бъде контролиран. Надявам се, че в бъдеще ще ви докладвам по-добри новини. Но ще видим какво реално ще настъпи. Към момента нямам особени поводи нито за голям оптимизъм, нито за голям песимизъм. Добре, нека да се опитаме през септември или най-късно през октомври да се погрежим още веднъж е, за този въпрос, да видим как изглеждат нещата с достъпа до документите. Ще се радвам отново да разгледаме тази точка. Колегата Флениган помоли още веднъж за думата и с това приключвам обсъждането на тази точка. Не мисля, че това, което казах преди малко, беше удар под кръста. Удар под кръста е, според мен, тук да се правят коментари, които са обидни за интелигентни хора. Все едно едно дете казва, съжалявам за това, което се случи в миналото, ще се поправя в бъдеще. Ще видим какво ще стане в бъдеще но мисля, че е наистина абсурдно онова, което казахте, именно, че надзорния съвет трябва да проявява повече откритост. На какво основание го казахте? Така, с това приключваме тази точка от дневния ред. Преминаваме към точка 5 от е, дневния ред. Благодаря ви много за това, че дойдохте. Желаем ви всичко най-добро и се надяваме, че ще имате необходимите възможности, за да изпълните вашата законова задача. Точка 5 законосообразни мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности. Докладчик е, по становище е колегата Де Йонг. Давам му думата. Благодаря, госпожо председател. Става дума за становище по нов доклад за защитата на подаващите сигнали за нередности. По този доклад работи Комисията по правни въпроси. В Комисията по бюджетен контрол аз бях докладчик на времето по доклад за подаващите сигнали за нередности, но той се отнасяше само до тези аспекти, свързани с защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Докладът бе прият с много голямо мнозинство в парламента, представене и на комисията – в него се съдържаше препоръка за възприемането на по-общ подход за приемането на директива с по-широко приложено поле, директива за защита на подаващите сигнали за нередности. Трудно е сега да се изготви становище по следващия, по новия доклад, тъй като Комисията по бюджетен контрол вече излезе изчерпателно със становището си в предходния доклад, за който говорих. Но има един-два въпроса, които могат да бъдат предмет на това становище. Единият е свързан с възприемането на общ подход. Би било по-добре според мен да се възприеме такъв подход, но от него могат да проистекат проблеми с правното основание. Може да има нужда от единодушие в съвета. Процедурата в такъв случай ще е по-дълга, отколкото ако си има нужда само от квалифицирано мнозинство възоснова на акта за защитата на финансовите интереси на Съюза. Ние се обявяваме за по-бързо приложим секторен инструмент – в случая това е инструментът за защитата на финансовите интереси. Така комисията няма нужда да чака Това според мен е едно послание, с което можем да излезем в този текст. Включил съм няколко препоръки в тази посока. Освен това, в това становище можем да изтъкнем, че финансовите интереси може да се тълкуват както много стеснително, така и много разширително. В наш интерес е, според мен, да ги тълкуваме колкото се може по-разширително. Становището е кратко. Наистина с удоволствие ще изслушам онова, което останалите биха искали да добавят. Крайният срок за внасене на изменения е 27 юни. Аз с голямо удоволствие ще включа някои допълнителни аспекти в становището. Ако желаете, до тук ви изложих само същината. Колегата Питера. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Chciałam powiedzieć, że to jest sprawozdanie dobre i zrównoważone. Nie będę... Благодаря, госпожо председател. Докладът според мен е добър. Няма да отнема много от времето ни днес, тъй като вече не веднъж подробно сме обсъждали ролята на подаващите сигнали за нередности. Обсъждали сме я по други поводи във връзка с други документи. Три момента. Първо, според мен трябва да изтъкнем, че действията на подаващите сигнали за нередности трябва да се изпълняват, извършват добросъвестно. Това изтъква и съдът на Европейския съюз в ред свои решения. Същото е и становището на съда в Страсбург. Имам известни съмнения във връзка с точка 6. Става дума за това, че първо трябва да се приемат секторни инструменти, преди да се приемат общи разпоредби за защитата на подаващите сигнали. Не е правилно това, според мен третият момент, върху който ще се спра. Нека ви припомня, че до момента 11 европейски агенции не разполагат с вътрешни правила за защитата на подаващите сигнали за нередности. Според мен, органите и агенциите на Европейския съюз обаче трябва да излязат с добър пример в това отношение. Не би ли трябвало в становището си да призовем за приемането на подобни вътрешни правила за защитата на подаващите сигнали за нередности. Това бе всичко от мен. Като цяло становището е логично и много ясно. Колегата Явор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за проекто становището му. Няма да повтарям казаното до тук. Всички сме наясно колко е важно да се гарантира защита на подаващите сигнали за нередности. Осъзнаваме, че те могат да допринесат за повече прозрачност в Европейския съюз, както и за прилагането на европейското законодателство в ред области, като например опазването на околната среда. Подаващите сигнали за нередности играят важна роля и по отношение на вътрешния пазар. Има два момента, върху които искам да се спра. Трябва да добавим две неща към становището. Първо, трябва да изтъкнем, че до момента Комисията смяташе, че държавите членки трябва да гарантират защитата на подаващите сигнали. Трябва да изтъкнем, че това не е ефикасният подход, тъй като в повечето държави няма достатъчна нормативна уредба. Необходим е следователно общо европейски подход. Трябва да се приеме акт на Европейския съюз, тъй като е в общо европейски интерес да се защитят по-добре подаващите сигнали за нередности. Има много специфични общоевропейски интереси, които не са на лице на ниво държави членки, като например финансовите интереси на Европейския съюз, които се накърняват от измамите с ДДС, например. Има и ред други области на европейско законодателство, към които подаващите сигнали могат значително да допринесат по линия на по-добро прилагане на законодателството. Защитата на тези хора засяга общо европейски интереси, поради което тя трябва да бъде уредена в акт на Европейския съюз, а не само на ниво законодателство на държавите членки. Вторият момент, по който имам вероятно известни различия с докладчика, става дума за точка 6, която упомена и госпожа Питера. Би ли трябвало да призовем комисията да приеме секторно законодателство? В комисията в момента се работи. Това е огромно постижение. След години на бездействие, след години на бездействие, комисията започна да работи сериозно по сключването, приемането, извинете, на общ регламент за защитата на подаващите сигнали за нередности. Не бива да подкопаваме този процес в комисията, призовавайки я да приеме секторно законодателство, законодателство за отделни области. Така може да се стигне до положение, при което комисията да каже парламентът ни призова да приемем законодателство само за отделни области, ще го направим. Към момента няма нужда от общ регламент за защитата на подаващите сигнали за нередности. Мисля, че въпреки, че този наш призив се основава на най-добри намерения, така можем да отслабим позицията си от миналото, а именно, че комисията трябва да приеме общ регламент. Затова не мога изцяло да се съглася с този призив в текста – по-скоро би трябвало да призовем комисията да ускори темпа на работа по законодателното си предложение за общ регламент. Поне преди няколко месеца комисията по ангажимент да излезе с такова предложение до края на годината мисля, че трябва да насърчим това приемането на общ регламент за защита на подаващите сигнали. Господин Фланаган. Uh, um, uh, благодаря, благодаря за становището. Аз съм докладчик по досието за подаващите сигнали за нередности в Комисията по околна среда. Има едно нещо, което трябва да се опитаме да постигнем. Трябва да променим нещата, Необходими са изключителни човешки качества, за да подаде човек сигнал за нередности. Както посочва и Денис в текста си, това са изключително смели хора. Те са проявили изключителен кораж наистина много смели хора, тъй като са били заплашвани някои от тях. Било им е казвано, че никога повече няма да могат да работят, ако си отворят устата. Що се отнася до защитата на подаващите сигнали за нередности, мисля, че обществеността е на наша страна. като се има предвид положението в еврозоната, факта, че се работи на наднационално ниво и защитата на подаващите сигнали за нередности трябва да е обща, наднационална. Трябва да улесним хората, ако искат да подадат подобен сигнал. За тях има последици не само под формата на загуба на работното им място. Ако човек знае, че ще си загуби работното място, то той просто няма да си отвори устата. Окоръжавал съм хора да подават подобни сигнали, но много от тях понасят последиците, принудени са да получават социални помощи. Знам как, че може да има такива последици. В момента не бих окоръжил хората да подават подобни сигнали за нередности. Все едно да окоръжавам детето си да си играе на магистрала. Докато не предоставим на тези хора подходящата закрила, бих им казал изобщо да не се опитват да подават сигнали. Знам колко са смели хората, които са подали сигнал до момента, но не можем да изискаме, изискваме от а, хората да проявяват изключителни качества, за да направят нещо, което би трябвало да е в реда на нещата. Благодаря, госпожо председател. Поздравявам докладчика за свършената работа. Вчера в Комисията по економически и парични въпроси обсъдихме темата. Става дума за доклад на Комисията по правни въпроси с становища Следва да излязат Комисията по бюджетен контрол и Комисията по економически и парични въпроси. Много важен е въпросът за това дали в съвета ще е необходимо единодушие или квалифицирано мнозинство. Много е трудно да се постигне споразумение по въпроси, засягащи правосъдието и вътрешния ред, ако е необходимо единодушие ще трябва да се приеме регламент, в който конкретно, според мен, се уреждат европейските агенции. Госпожо председател, само 6 държави членки разполагат с нормативна уредба за защитата на подаващите сигнали за нередности и при това непълна. Ще трябва да се предприемат действия на ниво съвет, за да може да се приеме такава нормативна уредба и в останалите държави членки? Каква е реалността за онези хора, които са се осмелили да подадат сигнали пред компетентните органи? На много от тях им е бил провален животът, например са били уволнени. Какво трябва да включим в окончателния вариант на текста? Никой не иска да подаде сигнал за нередност. Но в момента, в който някой се осмели да го направи, да сезира компетентен орган, то компетентният орган носи пълната отговорност за предоставянето на жалбоподателя на информация за започналите разследвания. Това е една изключително важна отговорност, която трябва да се вмени на агенциите в Европейския съюз и агенциите в държавите членки, на компетентните органи там. Онези, които подават сигнали за нередности, трябва да бъдат информирани за изхода от процедурата, която е последвана. В Ирландия, например, има 50 жалби подадени след финансовия срив в страната по които все още няма никакъв резултат. Става дума за жалби във връзка с Централната ни банка. Много от жалбоподателите вероятно не биха били удовлетворени от изхода, но имат право да бъдат уведомени за него, имат право да бъдат уведомени и за хода на разследванията. Наскоро получих писмо от ЕЦБ, в което банката повдига въпроса за професионалната тайна в по-общ план. Изискванията за спазването на професионална тайна не дават на ЕЦБ възможност да разкрива информация, която получава от надзорните органи. Ако това е изходната позиция на ЕЦБ, то тя никога няма да може в достатъчна степен да комуникира с подаващите сигнали за нередности. Никога няма да има равнопоставеност. Единствено след като ЕЦБ обърна внимание на това, омбудсманът се погрижи за промени. От 2016 година насам в ЕЦБ е въведена нова процедура за разглеждането на жалби. Много е важен въпросът за прилагането на европейското законодателство в държавите членки. Но когато става дума за наши агенции, за наши правомощия, то ще трябва да приемем законодателство, което да предоставя много по-високо ниво на защита на подаващите сигнали за нередности. Трябва да се осъществява равнопоставена комуникация с тях. Мисля, че ако приемем едно такова предложение, ще отправим положителен сигнал. Наистина, по този въпрос се работи в много комисии. Това е добре. Колегата Такова. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan sanoa, että yhdyn tähän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 Пълноправните членове имат право да говорят на родните си езици, доколкото знам, но ще се опитам да си направя изказването на английски, да си подам сигнала на английски. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на докладчика господин Де Йонг за уравновесеното му становище. Защитата на подаващите сигнали за нередности е от изключително значение в настоящия момент. Важно е законодателната уредба да предвижда механизми за предоставяне на подкрепа на подаващите сигнали за престъпления. Престъпленията са нещо по-сериозно от нарушаването на търговската тайна. Когато се подават сигнали и за не бива да се подават, подава друга информация, която не е свързана с въпросното престъпление, защото трябва да бъдат защитени дружествата. Трябва да се защитават и подаващите сигнали за нередности на финансовите пазари. Настоящата система е прекалено разпокъсана. Необходима е ясна нормативна уредба. В качеството си на европейски законодатели ще трябва да предотвратим отрицателни последици за пазарите. Затова в доклада трябва да се постави акцента върху незаконосъобразните действия. Ясно е, че разпоредбите трябва да са колкото се може по-ясни и прости, така че подаващите сигнали да не разкриват никаква лична информация, когато това не е в техен интерес. Освен това, не бива да се нанасят по никакъв начин вреди на дружествата. Трябва да има ясни разпоредби за неоснователните жалби. Съгласен съм с докладчика за това, че трябва да има единна процедура, Скептичен съм във връзка с създаването на отделна структура, на нова служба. По-скоро може да се създаде структура в рамките на службата на Европейския омбудсман. Това бе всичко от мен за сега. Колегата Аяла Сендер. Благодаря. Първо искам да изкажа сърдечна благодарност за проявения интерес и за интензивната работа на господин Деянг, разбира се, и за връзката с правното основание. Тук е, наистина се гарантира да не се допусне ненужно отлагане. Трябва да се действа бързо, необходима ни е ясна правна рамка на европейско равнище. Едно обаче трябва да се посочи, каквото и да е, интересът към тази тема е голям. Започва се с правно основание, което вероятно не изисква единодушие, обаче трябва да се вземат известни мерки, за да не създадем различни канали за подаване на сигнали и в този лабиринт никой да не може да се ориентира. Така че ни е необходимо хоризонтално и всеобхватно законодателство, което да предвижда всички възможности, за лицата, подаващи сигнали за нередности, които работят в различни организации и институции в Европейския съюз. Естествено, има различни канали за подаване на такава информация – в Комисията по економически и социални въпроси разгледахме ясен казус с такова лице, което подава сигнали за нередности и този случай се разглежда по различен начин от този, да речем, в Комитета на регионите. Ние се опитахме да посочим, че следва да се намери възможност за защита на това лице, в други сфери, разбира се, се постъпва по друг начин и затова е важно нашите процедури да бъдат всеобхватни, да включват всички институции. Разбира се, има и особености, които трябва да отчитаме. В някои агенции, например, чувствителността е доста висока. Олаф, например, има такава процедура. Разбира се, това е част от особеностите на тази институция. И както вече чухме, би било добре, ако омбудсманът е, се занимае с този въпрос, защото по този начин ще се ускори. Госпожа Рейли е много активна в тази насока и аз мисля, че тя е решена да направи необходимото, за да може лицата, които подават сигнали за наредности, да бъдат включени в е, европейската администрация в организационно, в бюджетно отношение да се вземат мерки, що се отнася до държавите членки, би трябвало да се знае, че става дума не само за отделни служби или органи, а да се ползват и други канали. Понякога това е възможно чрез комисията по петициите и там също получаваме известни указания. От страна на парламента ние бихме могли да гарантираме правна сигурност, като подобрим организацията на процедурата. Господин Фланеган също е, посочи, че има голям риск за тези лица, които подават е, сигнали за нередности. Господин Салапранка, благодаря, госпожо председател. Със сигурност темата е много чувствителна и естествено аз искам да благодаря на докладчика и на останалите колеги за работата, която са извършили. Докладът е кратък, обаче това не означава, че той не е важен. Аз искам да посоча, че съм до известна степен скептично настроен. Може би е необходимо специфично законодателство в тази сфера, обаче е, ние видяхме от състоялия се дебат, че съответния регламент не се изпълнява правилно по отношение на е, връзката между надзорния съвет на Олаф и самата Олаф. Понякога надзорния съвет до няко... няма дори достъп до досиетата и не е достатъчно да имаме добра правна рамка, за да можем да действаме ефективно. Понякога се получава така. Сега искам да взема отношение по точка 5 създаване на независим орган за събиране на информация и консултации в държавите членки. Аз искам да науча от докладчика как точно си представя работата на един подобен орган, с какъв бюджет ще бъде дотиран той и ако мислим за е, бюра в държавите членки, може би две лица по тази важна тема, това означава, 65 души общо, така че ще трябва да си помисли малко по-подробно по този въпрос. Аз нямам някакви резерви, но имам впечатление, че някой от аспектите споменати в дебата, да речем да се ползва експертизата на омбудсмана това би ни помогнало в тази важна сфера на защита на лицата, които подават сигнали за наредности. Точка 4. Тук мисля, че не знам, не знам дали има някакво противоречие, но във всички случаи следва да се превества факта, че комисията е създала канал за информация, по който лицата могат да съобщават наредности. Може би това е една от възможностите за парламента, а и държавите членки могат да се възползват от е, така създадената възможност. Смятам, че това би бил добър начин на процедиране. Във всички случаи ще трябва да помислим на това предложение и аз бих искал да получа малко по-подробна информация от докладчика, как си представя той тези независими звена за подаване на информация. Следващият оратор. Mulțumesc mult, е, doamna președinte. Eu cred că acest raport este esențial pentru... Много ви благодаря, госпожо председател. Докладът, който обсъждаме, е действително е много важен за доброто функциониране на европейските институции. Тук не говорим само за закриване на отдени лица, които хвърлят светлина върху проблеми в институции на Европейския съюз. Не, говорим за прозрачност, за обществени средства, за разходването на обществени средства, средства на дънокоплаците в Европейския съюз. Говорим за хвърляне на светлина там, където такава няма, разкриване на случаи при липсата на достатъчно ясно налична демократична система за контрол. Говорим за финансиране на европейски проекти и а, проблемите с разходването тези средства засилват недоверието на европейските граждани в Европейския съюз и неговата способност да им донесе благоденствие. Смятам, че лицата, подаващи сигнали за нередност, са от съществено значение за оцеляването на Европейския съюз и трябва да създадем един механизъм, който да закриля, дори да насърчава тези хора. Трябва да им гарантираме, че ще могат да запазят работното си време, място, извинете, или да си намерят друго работно място, след като са подали сигнал за нередност в някои от европейските институции. Всъщност, Говорим преди всичко за доверието на гражданите. Затова е много важно действеностите ни да почиват на прозрачността. И единственият начин да се гарантира прозрачност, когато нямаме пълен достъп до, до информация, е да насръчаваме хората да разкриват тази информация, когато разполагат с такава. Съгласен съм също така с идеята за създаване на специфичен отделен орган, който да се занимава с тази много сложна тема. Не говорим само за подаване на информация, но и за обработка на тази информация, проверка дали сведенията наистина са полезни, дали ще имат някакво въздействие и също така орган, който да остане в връзка с лицето подало сигнала, да го осведомява редовно дали информацията му наистина е била полезна и да гарантира, че правата на лицата подаващи сигнали са зачетени и че няма, не са предприяти мерки срещу тези лица под някаква форма. Подкрепям Подложението на докладчика ни. Обеден съм, че ще изготвим, че в крайна сметка ще изготвим един много добър доклад. Благодаря. Давам думата на представителя на Европейската комисия. Също така имаме и представители на ОЛАВ. Кой може, или по-скоро кой желая да започне, е, може би от Генерална дирекция правосъдие. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да ви осведомя какво е текущото положение. С интерес се запознахме с проекто становището. Както може би знаете, съгласно на работната комисия на Европейската комисия за 2017 година, в момента се извършва оценка на правната изпълнимост и нуждата от хоризонтален подход за евентуално подприемане на някакви мерки по пълно зачитане на принципа на субсидиарност. За целта започнахме публични консултации по въпроса за лицата, подаващи сигнали за наредност. Е, процесът продължи между 3 марта и 29 май. Получихме много голям брой отговори. Навременно с това изготвихме и проучване, с което събираме нужните данни за случаите и броят на случаи за подаване сигнали за нередност, наличието на правила за подобни случаи и липсата на такава в държавите членки и резултатите от това проучване ще бъдат налични идният месец. Възоснова на проучването Европейската комисия ще вземе информирано решение какви мерки от политическо или евентуално законодателно вещество са нужни на европейско равнище. Отбелязваме си препоръките ви в настоящият им вид евентуалното предпочитане на отраслови мерки вместо общо европейски такива, но на този етап пак казвам, чакаме резултатите от проучването преди да предложим вариант, който според нас ще бъде най-удачен. Благодаря ви. Благодаря. Кога смятате, че ще има готовност? Is... Към момента предвиждаме да разгледаме документа в, в света по оценка през есента. Благодаря сега от Олаф госпожа Сакристан Санчес. Um, you, um... Благодаря ви, госпожо председател. Няма много какво да добавя след казаното от колегите от Генерална дирекция правосъдие. Разбира се, работим в тясно сътрудничество с тях по изкопването на оценката на въздействие. Опитваме се да разгледам специфичните разпоредби, които засягат защита на финансовите интереси. И така, например, има много целенасочени консултации по темата. Едновременно с това смятаме, че Европейска комисия трябва да продължи да разглежда по-общо въпроса, да разгледа евентуално възможно правно основание, основа на което да излезе с цялостна стратегия и да се опита да отговори на един от повдигнатите и тук днес въпроси, а именно предимствата и недостатъците на хоризонталния подход в сравнение с отрасовия подход и, пак казвам, евентуалните възможности за правно из... основание. Към момента очакваме приключването на оценката на въздействие, като оценката на финансови, като аспектът защита на финансовите интереси на Европейския съюз е много важен. Тук е много ясно къде е и европейското измерение. Очакваме да чуем отговорът на Европейската комисия в оценка на въздействие на бъдещата стратегия и ако стигнем до е, извода, че трябва да се обърне специфично внимание на този въпрос, е, ще анализираме кои са специфичните нужди в е, този сектор. Благодаря. И накрая давам думата на докладчика. Благодаря ви, госпожо председател. Струва ми се, че днешното разискване беше много ползотворно. Дори се разшири спектъра от а, възможни инициативи в а, тази област. Трябва да отбележа, че има четири категории. Първо, хоризонталният подход, който предвижда, че всяко нещо, което има връзка с европейско законодателство и неговото прилагане предполага и някакъв инструмент за подаване на сигнали за нередност. Освен това, на равнището на държавите членки трябва да има хармонизирани правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нередност. Това е първият по-общ подход и ми се струва, че това е очевидно и от редакцията на нашето становище. Едновременно с това, разбира се, с голям интерес очаквам резултатите от оценката на въздействие, което в момента от Европейската комисия, как те гледат на нещата, какво правно основание ще ни предложат и как ще а, реагира съвета. Това не значи, че искаме да Извинете, това не значи, че се притесняваме да защитим скоростно предложение което съветът не одобрява, не еднократно сме го правили, не забравяйте добре да имаме представа какви са техните нагласи. Втората категория е идеята, че, трябва, че ни трябва законодателно предложение и тук основният довод е защита на финансовите интереси на Европейския съюз. А, някои колеги спомених, споменаха какво е положението в момента в институцията на Европейския съюз и в а, агенциите. Разполагаме с а, статута и с общи разпоредби за лицата, подаващи сигнали за нередност, но в някои агенции разпоредбите изобщо не се прилагат. Това става ясно често и при освобождаването от отговорност на бюджета. Но като цяло на европейско равнище носим а, отговорност да гарантираме, че има такава възможност и може да се използва във всички институции и агенции. И четвъртата област да споменавам и в проектостановищата становището си. За тази категория, всъщност, Европейската комисия не зависи до държавите членки. Говорим, например, за законодателство в областта на конкуренцията. Така че е възможно Европейската комисия вече да изгради такъв инструмент за подаване сигнали за наредност в областта на законодателството, засягащо конкурен... правото на конкуренция, защото в тази област Европейската комисия и по-точно Европейския съюз има изключителни правомощия. Представя, че ни много различни области. И ми се струва, че въз основа на разискването ми се струва най-удачно от една страна да окажем повече натиск върху институциите да прилагат вече съществуващите разпоредби. Там, където Европейската комисия има изключителни правомощия, трудно можем да дадем да контролираме процеса, но можем да насърчим или да дадем насоки на комисията. И а, голямата дилема, която стои пред нас е дали трябва да изберем цялостен а, общ процес. Ние искаме хоризонтален подход, струва ми се, че и Олаф иска такъв, аз лично бих искал такъв подход. Или да изберем а, ускореният а, подход, а, който може би ще бъде по-приемлив и в съвета. Или пък, както казват някои от колегите, нека да работим паралелно, т.е. да не даваме на Европейската комисия извинението, както каза колегата Явор, да излязат с предложение за отраслов подход, пренебрегвайки към момента общият подход или хоризонталния подход. Това не е целта ни, но не смятаме и, че Европейската комисия има причина да не излезе с отраслов подход в на на финансовите интереси, например, в очакване на хоризонталното предложение, което много се проточи. мисля, че не е да се придържаме към текста, който вече сме приели, защото в него има много ясни разпоредби в резолюцията, която вече приехме по темата и аз положих всички усилия да не повтарям съдържанието на резолюцията в проекто становището си, но ако искат колегите да добавят някои елементи отново, като например определението за лице подаващо сигнал за наредност или изискванията за закрила на тези лица, всичко това се съдържа в ам, резолюцията, но ако искате, може отново да го повторим в становището. Не смятам обаче, че е уместно отново да повтаряме целият дебат по въпроса за подаващи на за наредност. Доста време ни е отне, за да се споразумеем по съдържанието на резолюцията. И накрая радвам се, че госпожа Омбусмана вече е сред нас. За ваше сведение споменахме възможността и Европейския омбудсман да играе роля в закривата на лицата, подаващи сигнали за нередност, не може да стане част от мандата на Европейския омбудсман, а именно закрила насоки и съвети за тези лица. Не сме обсъждали тази тема, не е това и темата на срещата ни с нас, с вас днес, но не е след да сте наясно с това, че съществува такава идея. Това е вариант, който се появява от време на време в разискванията не беше напълно изключено от резолюцията ни, така че можем и това да предпочетем, но всъщност всички възможности са а, отворени. Но би било добре да чуем мнението на госпожа Омбудсмана, може би не веднага. Разбирам, че доста ви изненадах с а, този коментар. С радост ще се опитам да включа в становището колкото може повече от вашите изменения. Мисля, че всички споделяме една обща цел, а именно закрилата на цата подаващи правомерени сигнали за нередност. Благодаря. Крайният срок за внасяне на изменения е 27 юни и ние ще се занимаем с становището и с измененията към него на 12 юли. Благодаря за оживения дебат. Сега стигаме до точка 6 от дневния ред. Правила и практики, предотвратяващи конфликти на интереси сред специални съветници. Тези специални съветници в европейските институции, те са около 50 на брой, представляват е, една особена институция. Те са избрани без е, конкурс. Тук става дума за личен подбор – по правило от съответния комисар или от някоя институция тази позиция може да бъде заплатена съгласно броя на работните дни. Видяхме, че между 470 и 600 евро на ден може да бъде възнаграждението. Установихме също, че един генерален директор в комисията или един депутат има по-голяма възможност да привлече специален съветник, обаче във всички случаи тук е, възниква въпроса за конфликта на интереси и за това сме благодарни, че сред нас сега е европейския омбудсман Емилио Райли, за да представи своето проучване по темата конфликт на интереси и специалните съветници в Европейския съюз. Госпожа Райли, наистина това е една много трудна задача, в която вие сте вложили много усилия. Благодарим и на вашия екип. Наистина тази тема ние я следим в нашата комисия от години. Говорили сме и с комисията по бюджети, изказвали сме резерви заедно с тях, за да упражним натиск, защото смятаме, а и вашето проучване показва, че трябва да имаме много повече информация по тази тема за специалните съветници. Сърдечно добре дошла и ви давам думата да представите вашето изследване. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина ви благодаря за поканата. Радвам се, че отново съм тук. В качеството ми на европейски омбудсман сред задачите ми е да разглеждам жалби, но и активно да извършвам проверки, да работя за справянето с системни проблеми на ниво администрация, да излизам с препоръки за повече ефективност, прозрачност и етичност на администрацията. Във връзка с това ще споделя с вас констатациите от стратегическата проверка, която приключих миналата седмица за конфликтите на интереси на ниво специални съветници. Комисията има около 50 специални съветници. Те могат да работят за отделни структури в комисията, т.е. на институционално ниво, могат да работят и на неинституционално ниво за отделни комисари. Повечето комисари имат по един-двама такива специални съветници. Председателят на комисията може да има четири или петима такива. Повечето специални съветници не получават заплащане. Сред 360-мата неинституционални такива съветници, само десетима са получавали дневни хора хонорари. Повечето от тези хора са пенсионирани висши служители в комисията, бивши политици или бивши комисари. Повечето от тях са заемали високи позиции в държавите членки или в институциите на Европейския съюз. Специалните съветници работят на непълен работен ден за комисията. Броят на работните им дни е между 4 и над 50 годишно имат законово задължение да изпълняват задълженията си безпристрастно и обективно и да се водят само от интереса на Съюза, подобно на всички останали служители на Съюза. Във връзка с това комисията е изправена пред голямо предизвикателство, тъй като тези съветници е доста вероятно да работят и на други места. Тоест може да има по-голяма вероятност от конфликт на интереси в сравнение с служители на Европейския съюз. За това са необходими много надежни процедури за предотвратяването на конфликт на интереси, възникващи от сблъсъка между страничните дейности на тези съветници и работата им на съветници. За това, когато кандидатстват за длъжността, те подават три документа в отдел човешки ресурси. Първо, декларация, на декларация, в която се посочва, че няма конфликт на интереси. Във втората декларация се посочват дейностите, които извършва потенциалният съветник. Третата декларация се подписва от ръководителя на кабинета на комисаря. Всички тези декларации са гаранция за липсата на конфликт на интереси и за предприемане на мерки за ограничаване на риск. Ако, например, един съветник работи от организация финансирана от комисията, може да се препоръча в декларацията да се посочи, че специалният съветник няма да участва в никакви решения, отнасящи се до финансирането на тази организация. След процедурата на подбор, комисията предоставя на парламента и съвета списъка с назначените специални съветници парламентът може да изиска консултации предварително, след което кандидатите официално се назначават. Изисках две проверки във връзка с такива съветници, една през 2010 и една през 2015, тъй като и в двата случая комисията не бе спазила процедурните правила по назначаването, не беше работила и за справянето с конфликти на интереси, възникнали от странични дейности на съветниците. Получих през декември месец миналата година още едно подобно оплакване, поради което реших да започна стратегически техническа проверка, тъй като явно ставаше дума за системен проблем. Проверихме всички досиета по назначаването на специални съветници за 2015 и през първата половина на 2016 година. В заключение от тази проверка установих, че комисията е подобрила практиките си. През 2015, например, е назначила специални съветници преди съответната генерална дирекция да е излязла с препоръки за евентуални мерки за ограничаване на риска. Освен това, комисията е обявила назначенията официално преди да е приключила предварителната проверка. Но, както казах, комисията е подобрила междувременно практиките си в резултат от натиск на гражданското общество. Сега вече комисията взема предвид оценката на съответната генерална дирекция преди назначаването. Работи се и по-активно за мерки за ограничаване на риска. Установихме един случай, в който комисията е решила да не назначи специален съветник, тъй като се е сметнало, че рискът на конфликт от интереси е прекалено висок. По време на проверката си излязох и сред предложения, които комисията прие. Например, имаше подобрения в декларациите, които се подават предварително, както и ред други подобрения. Приветствам конструктивния подход на комисията, но мисля, че може да се отбележи и по-голям напредък. Затова миналата седмица, след като приключих проверката, излязох с няколко препоръки към комисията. Първо, по-активно да преценява риска от конфликт на интереси и да изисква цялата информация, необходима за преценка на страничните дейности. Не може да се прави такава оценка възоснова на недостатъчно точна информация. Затова изисквам от комисията да изисква колкото се може по-точна информация. Освен това, комисията трябва по-добре да се обосновава. Ако е решила да включи или изключи дадена странична дейност от списъка си, комисията трябва да излезе с редица примерни хипотези, при които са необходими мерки за ограничаване на риска или може да се стигне до неназначаване на потенциален съветник. Трето, трябва да се избягват не, неясни формулировки, когато се ограничава кръга от възможни странични дейности с цел ограничаване на риска. Мерките за ограничаване на риска трябва да се предприемат в зависимост от всеки индивидуален случай. Комисията също така трябва надлежно да бъде информирана за всякакви промени в страничните дейности на специалните съветници по време на мандата им. За целта трябва периодично да припомня на съветниците, че са длъжни да предоставят актуална информация за това. Освен това, договорът на даден съветник може да бъде подновен в рамките на два месеца, след като е била предоставена необходимата информация. Комисията трябва да публикува повече информация за специалните си съветници. Тя смята, че вече публикува достатъчно такава информация на сайта си, например за мандата на съветниците, Публикуват се също така техните автобиографии и декларации. Това е много повече от информацията, която публикуват отделните държави членки. Освен това, комисията предоставя публичен достъп до декларациите, които подават съветниците. Но комисията трябва да е по-активна при публикуването на тази информация. Така държавите членки ще са информирани за потенциалния конфликт на интереси ще могат да подават евентуално и допълнителна информация. Комисията трябва да излиза и с по-обща информация за задачите и мандата на специалните съветници, за това дали са платени или не, както и за максималния брой техни работни дни. Това бе в обобщени, в общи линии от моя страна. Комисията през месец октомври по ангажимент да излезе с документ, в който взема отношение по моите предложения. Благодаря ви за наистина полезната ви и изключително добра работа. Вие хвърляте светлина върху една сива зона в работата на комисията. Става дума за област, за която не разполагаме с достатъчно информация. Налагаше се, за да получим информация, да работим заедно с политическите групи, да оказваме заедно с тях натиск за повече прозрачност. Например, за да ни се предоставя достъп до документи в специална зала за четене на засекретени документи. Какво ме притеснява мен, госпожо омбудсман? Да вземем за пример генерален директор в Генерална дирекция селско стопанство. Той има стотици сътрудници. Как може той да си набави необходимата информация? Защо трябва да прибягва всъщност до специални съветници, при положение, че има толкова много високо квалифицирани служители? В какво се състои точно функцията на тези съветници? Нека ви дам за пример бившия генерален директор в областта на регионалната политика. Той съветваше ресорния комисар в тази област. Оставам с впечатлението, че специалните съветници заменят служители на пълен работен ден, като имам предвид хонорарите, които получават на ден. Има такива примери в Люксембург. Става дума за медици. Но не се ли използват специалните съветници, за да се избегне спазването на разпоредби, които сме длъжни да спазваме, ако назначим някого на редовно трудово правоотношение. Госпожа Яла Сендър. Много ви благодаря, госпожо председател. Не, напред е, бих искала да приветствам с добро дошла, добре дошла госпожа Орайли. И аз бих искала да ви поздравя за отлично свършената от вас работа. Вярно е, че много често, когато сме изправени пред по-сложни досиета, които вълнуват а, в по-голяма степен гражданите ни, се стига до проблеми. Нееднократно сме повдигали въпроса за ролята на тъй наречените специални съветници. Аз самата имам известен опит, защото бях национален експерт на времето си и тогава подходих много наивно към цялата, към целият метод на работа. Мислех си, че ще работим а, заедно с колегите ми в рамките на Европейският а, а, в рамките на Европейския съюз, но всъщност се оказа с времето, че имаме тези национални експерти, бяха натоварени с изготвянето на базовите документи, които по-късно се обсъждаха и тези национални експерти, разбира се, защитаваха единствено само националните си интереси. Оказа се това, че има и представители на частният сектор, които също играха ролята на съветници и а, въпреки, че тяхната роля трябваше да се обозначи специално, все пак те повлияха поне на времето влияха доста силно на процеса на работа в Европейската комисия. Ето защо смятам, че комисията като цяло би трябвало по-често и почти изцяло да използва а, собствените си служители, т.е. европейските служители, вместо да се обръща към представители на частният сектор. Затова ми се струва, че цялата тема за хората, специалните съветници е много важна и си заслужава да обърне малко повече време. Факт е, че това е една тема, която много ме вълнува. Имахме доста неприятен опит с някои организации, по-точно с някои служби на комисията, които, взимаше, които взеха конкретни решения спрямо конкретни лица или конкретни компании. Вие твърдите, че в рамките на проверката си сте разгледали индивидуални случаи на отделни специални съветници, но въз основа на тези случаи се опитвате да се извадите цялостни систематични решения. Аз обаче се питам дали не може по някакъв начин да осведомим тези специални съветници, които, както казах, са не повече от 50 души, за това, че тече някакво разследване от службата на омбудсмана. И тъй като работим при условия на пълна прозрачност, Една от целите ни, разбира се, е да защитим тези специални съветници и тяхното право на неприкосновеност на личния живот. Затова се питам как за в бъдеще бихме могли да предупредим предварително лица, които биха могли да вземат пост на специални съветници в Европейската комисия, че има възможност да бъдат разследвани, ако приемат тази, този пост. Смятам, че те трябва да са наясно за това от самото начало. Може би и Олаф може да ги уведоми, че има всички шансовете да станат обект на разследване. Както каза и госпожа председателя, има хора, които са лекари по професия, например, които играят ролята на съветници в рамките на няколко дни. Към Европейската комисия по част от времето продължава да извършат професионалната си дейност и може би не е зле да осведомим тези хора, че ще бъдат обект на подобни проверки и че техни лични данни могат да попаднат в ръцете и на други служби и институции. Госпожа председателката, както и вие самата казахте, че системата като цяло се е подобрила, за което можем само да ви поздравим и вас, и съответните служби на комисията. Има също така и а, проблеми с комуникацията с държавите членки. Знам, че има особено сериозен проблем а, в моята страна, в Испания. Затова се питам дали има някакъв начин да се свържем с държавите членки и да ги насърчим да прилагат препоръките и изводите от вашата проверка, т.е. и те да помогнат да, за проверката и прилагането на изискването за прозрачност към тези специални съветници, т.е. може да помолите държавите членки да прилагат подобна система, по противен случай ще ни чакат доста интересни изненади. Господин Сава Франка. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също бих искал да благодаря на госпожа омбудсмана за това, че ни представи резултатите от своята проверка действително хората светлина върху някои доста сиви зони от дейността на Европейската комисия. Често ми се струва, че съмненията ни се дължат на недостатъчно познаване на въпроса. Затова, госпожо Омбудсман, бих искала да чуя малко по-ясно, да чуя малко по-ясно от вас каква точно е функцията и какъв точно е мандата на тези специални съветници. Ако не се лъжа, казахте, че това са не повече от 50 човека. на фона на хилядите служители на Европейската комисия. Разбира се, би било доста добре да а, сме сигурни, че това са хора, които действително а, са избрани поради високата си квалификация, а, при положение, че не преминават през а, състезателната система за набиране на служителите на европейските институции. Бих искал обаче да разбера каква роля играят тези специални съветници в сравнение с обикновените служители на Европейския комисия. Разбирам също така, че има много голяма разлика между възнаграждението на тези съветници. Някои от тях, доколкото разбирам, изобщо не получават възнаграждение, друго, други получават дневно възнаграждение с, от максимум 400 евро на ден до 50 дни годишно. Така че въпросът ми е в основата на какъв вид трудови взаимоотношения тези хора изпълняват функцията си в Европейската комисия? Сключват ли някаква форма на договор с комисията? Дали работят за даден европейски комисар или за дадена служба на комисията? За колко време е валидно назначението им на по-специален съветник? Съвпада ли то с мандата на съответният комисар или не? Имаме също така възможност да проверим дали дейностите на тези съветници не противоречи на мандата им, чрез принципа на декларацията за финансови интереси и декларацията за тяхната професионална дейност. Заключенията от вашето разследване очевидно са били взети пред Европейската комисия. В заключение стигам до извода, че говорим за доста ограничен брой а, служ... съветници на фона на общия брой служители на европейските институции, доколкото разбирам бюджетното въздействие за наемането на тези лица е доста ограничено, защото, пак подчертавам, по-голямата част от тях работят а, без възнаграждение, а тези, които получават възнаграждение, го получават за не повече от 50 дни годишно. И всичко това, надявам се, ще ни помогне да изясним малко положението. При всички случаи ми се струва, че често комисарите се възползват от експертната мнение на един или друг от тези съветници. оставам с впечатлението, че европейските комисари не смятат, че служителите на Европейската комисия не са достатъчно компетентни, те просто предпочитат да използват понякога експертното мнение на пенсионирали се генерални директор на Европейската комисия, например, които са готови да предоставят тази експертиза безвъзмезно. И ако това действително случва по този начин, не разбирам защо да възпрепятстваме комисарите да използват таланта и познанията на тези лица. Като цяло обаче ми се струва, че е, резултатите от а, вашата проверка са доста повълшителни. Европейската комисия ги е взела предвид и е променила метода си на назначаване на съветниците, за което трябва да ги поздравим. Надявам се да ни дадете нужните пояснения, за да разберем цялостният контекст по-добре. Благодаря ви. Само един коментар. Не съм убеден, но обаче, че политиците наистина са най-добрите експерти. Ако действително бяха ли експерти, нямах, ще имам нищо против, но те наемат политици. Thank you very much. Um, uh... Господин Фанаган, благодаря ви. Трябва да призная, че съм съгласна, съгласен с а, препоръките ви. Първо, като ваш народник ирландец, ги ви, ви а, поздравявам за отличната работа. Смятам, че може спокойно да се гордеем с вас. Много трудно може да се успори, че има голяма нестота около мандата на тези съветници. Както каза колегата преди мен, може би някои от тези хора получават възнаграждение, а вие, колкото разбирам, казвате, че те могат да получат възнаграждение между 400 и 600 евро дневно до 50 дни, което всъщност значи до 30 000 евро годишно. Така че днешната дискусия действително ме накара да се позаинтересувам от тези специални съветници. От е, три години съм член на Европейския парламент. Оставам впечатлението, че може и 300 години човек да е член на Европейския парламент и пак да не може да разбере какво се случва. Действително е, събудихте интереса ми, особено към е, специалните съветници на сънародникът ни ирландец и комисар отговарящ за стопанство Фил Хоган погледнах подробностите за това, кои са неговите специални съветници и видях клетвената декларация на интернет страницата, но не видях никакви декларации за дейността, не видях и декларации, която комисарията да гарантира за тези лица. И освен това, не видях някои от тези съветници да по, нищо да не получава или дали получава по 30 000 евро годишно. Доколкото разбирам, тези хора най-вероятно получават доста добри пенсии, като цяло си живеят при доста добри условия. Така че се питам дали и тази информация не би трябвало да бъде е, налична в, на интернет страницата. автобиографията е едно, но декларацията на дейността, с какво занимават тези хора в момента е нещо съвсем различно. И човек се пита, защо изобщо имаме нужда от тези специални съветници, с колко служители разполагат а, тези комисари, колко хора действително работят а, за тях, а не са просто някакви специални в кавички съветници. Бих а, си представил, че има достатъчно служители, които да отговорят на евентуалните им въпроси. Нищо против не бих имало обаче, ако вие като пенсионирал с европейски омбудсман продължавате да изпълнявате а, ролята на специален съветник, защото наистина вършите прекрасна работа. И се питам дали вашата служба не би могла да играе някаква роля в закривата на лицата, подаващи сигнали за наредност. Не знам доколко сте наясно с Джонатан Шугърмен, лицето подава сигнал за наредност в Ирландия, той а, подаде информация за нещо, което струва огромно количество пари и на ирландско правителство, и на Европейския съюз. А, може да си представите какво му се казва в момента в Ирландия. Предлага му се да направи всякакви неща с севирката, с която е подала сигнала за нередността. Така че действително имаме нужда от някаква мерка за закрила на тези хора. Знам, че това не е в момента темата, която обсъждаме, но все пак бих искал да чуем мнението ви. Смятате ли, че нещо може да направите по този въпрос? Действително се ползвате с огромен авторитет. Колеги Тарант, zum Schluss, Господин Тарант. Um... If it's any consolation to my colleague, you can be here 300. За да успокоя колегата, ако сте 300 години на парламента, може би ще се запознаете с, с всички особености, но при надлежно разследване. А може да го направите много по-бързо, ако получите достъп до документите, както показва проверката на госпожа Омбудсмана. Има случаи на специални съветници, които едновременно с това са работили и за софтуерни дружества, а съгласно правилата, възнаграждението, получавано от софтуерната дружество, трябваше да бъде намалено заради задължението за замразяване на плащанията, нещо, което не се случи по време на мандата на господин Юнкер. Вече четири пъти задавахме писмен въпрос по тази тема, постигнахме въпроси и в Комисията по конституционни въпроси и в крайна сметка Европейската комисия взе решение не а, публично, но тайно, че може би е по-добре да не, не наймат хора от софтуерните дружества, защото те могат да се смятат за лобисти. Както каза и госпожа Гресле, последователността е много важна в администрацията. Важно е да се знае защо е започната даден процес и в този случай съветите може би са нужни. Но от философска гледна точка, говорим за държавна администрация и доколкото аз разбирам нещата, Европейската комисия е нема държавни служители, които да могат да осигурят тази последователност. А даден политик след а, като е случил мандата му на комисар, може да се смята за специалист, но не може да бъде разграничен от политическите си обещания. Както забелязвате, не споменавам конкретни имена. Не това е целта, когато говорите за страната, която не е добре получавате, която познавате като очевидно е вашата собствена страна. Но, ако бивш комисар иска да, да стане член на управителен съвет на съвместно латвийско-литовско-естонско дружество, което ще разходва европейски средства в рамките на механизма за свързване на Европа, си задавам друг въпрос. От политическа гледна точка виждам какъв е смисъла, но се питам какви точно са експертните познания на този човек при изграждането на железопътни линии и какво възнаграждение ще получава той тъй като към момента не заплаща естонското правителство за този проект, а той се осъществява с европейски средства. а към момента той е специален съветник със специален бач, който може директно да разговаря с господин Юнкер. А отделно, може би, има и други специални правомощия да бъде съветник и в други области, включително финансово-економически. Благодаря ви. Всъщност, специален съветник, това е втори пазар на труда за политиците. Госпожа Райли, имате думата. Um, Благодаря ви за всички тези въпроси. Една от ползите на извършването на подобни проверки е, че се разкриват и много други нива на работа. В случая конкретния повод за проверката повдигна и много други въпроси, като например подбудите на политиците – с какво се обосновава необходимостта от специални съветници? Каква е идеята, която стои за ползването им? Вие можете да поработите по този въпрос. През изминалите 20 години администрациите на ниво централно, централна изпълнителна власт започнаха да търсят консултации от е, другаде, от външни източници. Тази практика се наложи от Тони Блеер, когато той встъпи в е, длъжност у нас. Остави на страна служителите в публичната администрация и нае свои съветници. Повечето, повече прозрачност ще даде отговор на вашите въпроси. Ако има повече прозрачност, поне ще получим необходимата информация, за да можем да започнем да търсим отговори. Зададохте въпроси във връзка с това как се подбират специалните съветници и защо изобщо има нужда от техния експертен опит. Ако по-активно се изисква конкретна подробна информация за страничните дейности на специалните съветници, то тогава наистина ще може да се направи преценка на това дали са необходими или не. Зададохте и въпрос за съразмерността. Има само 50 специални съветници, а от другата страна са 30 000, над 30 000 служители на комисията. Тези специални съветници имат достъп до най-висшите кръгове на властта. Т.е. те разполагат с по-доминираща позиция в сравнение с 1000 или 2000 служители взети заедно. Комисията трябва да подлага на по-щателна проверка декларациите на специалните съветници и вие и обществеността трябва да знаете точно с какво се занимават те тогава ще можете да продължите да задавате въпроси, да прецените доколко е уместно и ефикасно, включително от политическа гледна точка, да се наемат тези съветници. Що се отнася до защитата на данни, една от причините, поради които решихме да направим тази системна проверка, вместо да правим проверки по отделни случаи, е че Ако работим само по индивидуални случаи, ще се възпрепятства работата ни, тъй като има и по-общи въпроси, свързани с защитата на данните, например. Понякога защитата на данните се използва като претекст, за да не ни се предоставя информация. Трябва да се знае обаче за какво се изразходват обществените средства, средствата на данакоплаците. Трябва да има видимост. Въпросът, по който говори госпожа Аяла Сендер. Ако правилно съм ви разбрала, казахте, че някои хора, които биха били много добри специални съветници, биха били обезкуражени, не биха кандидатствали, ако се изисква прекалено подробна информация за трудовото им възнаграждение, за други дейности, които извършват и така нататък. Госпожо председател, с ваше позволение, не това бе идеята ми. Исках да кажа, че ако подобни проверки се правят системно, то потенциалният кандидат трябва да подпише декларация за съгласие Вие вече ми дадохте отговор, но такива отговори не ми се харесват. Според мен, защитата на данните в днешно време е важно човешко право. Също толкова важна е, колкото и прозрачността и правото на информация. Ако имате нужда от някакви ресурси, то с удоволствие ще ви подкрепим. Но вече за втори път ми давате отговор, който не ми се харесва. Зададох ви въпрос за защитата на данните, тъй като съм запозната с наистина тежки случаи, по които е постановил решение Съдът на Европейския съюз. Затова и въпросът е толкова важен за мен. Разбирам за какво говорите. Когато говорих за защита на данните, имах предвид служителите в публичната администрация. Когато се защитават данните, трябва да се претеглят евентуалните вреди и защитата на обществения интерес. Не мисля, че сме на различно мнение с вас по този въпрос. Какво исках да кажа? Понякога, когато е в обществен интерес да се разкрият дейностите на дадени служители, то не бива по неуместен начин да се намесват принципите за защита на данните, особено когато става дума за служители на публичната администрация. Това въжи и за нас. По отношение на обхвата на проверката в случая решихме да направим системна проверка. Някои високо квалифицирани е, специалисти, които не са служители на публичната администрация, би трябвало да бъдат окоръжавани да работят като специални съветници, ако това е в, интер... в обществен интерес и едновременно с това трябва да има и проверка на техните дейности. Защо е полезно да се правят проверки като настоящата? Защото те поставят на дневен ред въпроси. Всички ние тук трябва да работим в името на обществения интерес. Когато се правят проверки като настоящата, разбираемо е, че възникват някои въпросителни във връзка с цялата система. Такива проверки допринасят за по-ефикасната работа на системата, за по-силно зачитане на обществения интерес. Изрично си поставихме целта не да разглеждаме отделни случаи, а да разгледаме цялостната система на Комисията за справяне с конфликти на интереси. Една от констатациите ни е, че комисията трябва да изисква по-подробна информация, да въведе по-строги изисквания и че трябва също така да се вземат предвид от една страна ползите от работата на специалните съветници, но от друга страна да се направи така, че страничните дейности, които извършват в добавка към консултантската си дейност за комисията, не водят до конфликти на интереси. В случая не искахме да сочим с пръст комисията като институция. Искахме да използваме своите експертни познания, за да допринесем за подобряването на действащата в комисията система. Освен това, нещата с течение на времето се променят. Онова, което е било допустимо, приемливо преди 10 години, сега вече може да не е. И комисията и парламента трябва да осъзнават, че настъпват такива промени, че има динамика и съответно да адаптират работата си. Разглеждаме в момента и няколко индивидуални случая. Винаги ще се ползваме и с вашите съвети, ще търсим насоки от ваша страна. Нека кажа няколко думи за подаващите сигнали за нередности. Този въпрос е бил повдиган неофициално пред мен. Въпросът за това дали омбудсманът може да изиграе определена роля, тъй като въпросът попада в обхвата на теми като добро управление и добра администрация. Но нещата се свеждат и до моя мандат. Парламента трябва да реши дали да ми разшири мандата, така че в него да бъдат да бъде включен и въпросът за подаващите сигнали. Това, което е важно за, за мен е защитата на подаващите сигнали за нередности. Въпросът за това дали моята служба може да изиграе роля в това отношение. Винаги съм готова да работя в области, в които парламентът смята, че би било полезно да работя. Вече сме направили едно разследване във връзка с сигнализиращи нередности, но за да работим в тази област, трябва да има и необходимите разпоредби. Едно обаче да има разпоредби, съвсем друго е те да се спазват. Ще видим с течение на времето как институциите ще спазват съответните правила и разпоредби. Получаваме понякога жалби от хора, които смятат, че са били дискриминирани от страна на институциите, след като са подали сигнали за нередности. Работим по тези случаи, излизаме с препоръки по тях. Колегата Салафранка. Благодаря, госпожа председател. Ще бъда кратък. Благодаря много на Европейския обновман, че внесе и желае повече прозрачност и също така по-голям контрол над тези специални съветници. Искам съвсем ясно да посоча в каква сфера се движим. Искам да задам два въпроса, съвсем кратки, и може би ще получа отговор на тях от вас. Дали тези специални съветници са част от изпълнителната процедура за вземане на решения на комисията. Аз е, не мисля, че тези лица се плащат, е, получават заплащане е, на дневна база и не са включени в процеса на вземане на решения. Това са консултанти. Бихте ли потвърдили това, което казах? И второ, информацията за тези 50 или приблизително толкова специални съветници, които идват от сферите на политиката и всъщност какъв е процентът на политиците сред тях? Е, колко от тях са държавни служители в пенсия и колко от тях идват от средите на политиката? Аз не знам дали имате разбивка на подобни данни. Ако да, може да ми я изпратите. Важно е да получа тази информация, за да се знае за какво точно става дума тук. Прав сте, те не участват в вземането на решения, имат само съвещателни функции. На сайта на комисията ще видите техните автобиографии и друга информация за тях. Не се спряхме много подробно върху този въпрос. Поставихме акцента върху управлението на конфликти на интереси от страна на комисията. Има много информация на сайта на комисията. Ще се обърна към колегите си и ще видя дали имаме информация по въпросите, които зададохме. Ще ви предоставим тази информация, ако има такава. Но ние в проверката поставихме акцента върху управлението на конфликта на интереси. Оказа се, че това е въпрос на много нива, както стана ясно и днес в дискусията. Ако имаме информация с удоволствие, ще споделя с вас. Но няма, доколкото разбирам, документи за това как точно работят, по какво работят, как оказват въздействие върху решенията, вземани от комисарите. В препоръките си посочваме, че комисията трябва да изисква повече и по-подробна информация за страничните дейности на специалните съветници. Ще трябва също така по-подробно да се разглеждат и отделни видове странични дейности. Установихме, че информацията, която се предоставя, е доста обща, доста общи са изискванията за предоставяне на такава информация, така че човек не може да зададе конкретни въпроси. Въпроси като ефективността, това с какво се занимават тези съветници, дали заменят други служители. За сега не мога да дам отговор на този въпрос. <coughs> Ще има последващи действия по процедурата за освобождаване от отговорност. Сега давам думата на представителката на комисията ГД Човешки ресурси. Благодаря. Благодаря, госпожо Омбудсман, за много ясното ви изложение в началото, в което обяснихте как действа системата. И слушахме вашите разяснения и препоръки. Както казахте, току-що сте приключили проверката, така че все още не разполагаме с доклада. Поради това в момента не мога да изляза с конкретни коментари, да взема отношение по отделните ви препоръки. Радвам се, че установявате, че сме си взаимодействали пълноценно с вашия екип на всички нива. Вече отговорихме и на някои препоръки, с които излязохте в края на годината. На сайта на Европа публикуваме имената на, слу... на съветниците, техните автобиографии и друга информация за тях. В момента, в който получим доклада, ще разгледаме внимателно всички препоръки, които изложихте и днес. Ще видим по кои от тях би трябвало да променим правилата и процедурите си. Отбелязвам, че очаквате да вземем отношение до месец октомври тази година. Благодаря. Благодаря за вашия отговор, който наистина беше качествен отговор. Аз мисля, че трябва малко по-сериозно да се отнесем към тази тема, защото въпросите, които зададохте към омбудсмана, трябва да постигнат своята цел. И това, което ме обърква в случая е, когато хората не получават пенсия от Европейския съюз като генерални директори, всъщност те не работят за възнаграждение. Това мисля, че те могат да си позволят, имат други интереси. Аз лично не вярвам в подбудите за подкрепа. Вероятно има и други интереси. Тези въпроси бяха зададени на омбудсмана и вероятно ще получим отговор, но това заседание се излъчва в вебстрим, така че ако погледнете въпросите, които зададохте към госпожа Рейли, които всъщност не се отнасят до нейния мандат, аз мисля, че е добре да ги изпратите. Благодаря за вашето сътрудничество, колегата Фланаган. To... Really, uh, uh, Също бих още по-далеч от това, което вие казахте. И аз смятам, че комисията е в по-подходяща позиция да даде отговор на въпросите ни. Имате ли също някаква информация, колко точно получават като възнаграждени тези специални съветници? Доколкото разбирам от омбудсмана, те могат да получат възнаграждение до 50 дни годишно, до 600 евро днешно, дневно, т.е. до 30 000 евро годишно. Така че искам да знам колко точно средства се отделят годишно за възнаграждението им. Дали говорим за 50 пъти по 30 хиляди евро или 50 пъти по 500 евро. И колко ни струва цялото това удоволствие? That I can. So yes, that I can. На този въпрос мога да ви отговоря. Бюджетният ред със специалните съветници е общо в размер на 960 000 евро за 2017 година. Трябва да отговорите и въпроса за медицинската служба. Защо имаме толкова много специални съветници в медицинската сфера? Господин Фланаган. Колко са точно специалните съветници? 50-на, доколкото възприях. Значи всеки от тях получава по 18 000, така ли? 57 са съветниците, но не ги разделяме по-равно. Добре, да разбираме, ще получават някъде между 14-15 хиляди евро всеки от тях. Отговор, ако искате средна репетична стойност, да. Бюджетният ред включва не само дневното възнаграждение, но и бюджета, който е на разположение за пътните разходи на тези специални съветници, в частност за предвижването им до Брюксел, за да могат те да предоставят своите съвети на ком... комисарите. Господин Фланаген, а имате ли въпрос за дневните, които те получават? Конкретно аз разполагам с такива данни за моя кабинет. Interesting to know. In terms of the, the, per, the, I mean, the, the per... Дневните са с различен, е, различен размер и се определят въз основа на заплатите на служителите на европейските институции, т.е. въз основа на исканията на съответният е, комисар, дневните могат да бъдат от 300 45 евро дневно до 500 евро дневно. Но по принцип а, а, има специфичен алгоритм за изчисляването. Ако не се лъжа, дневните са в размер от 1,25 от заплатата на служителите на комисията от АД 9 до АД 12. Ние получихме тази информация при закрити врата. Може би е, тук става дума за поверителна информация и тя трябва да бъде разглеждана по този начин. Добре, ако няма други желаящи да вземат думата, ще дам думата отново на госпожа Райли. Е, всъщност ние ви благодарим много за това, че дойдохте при нас. Е, желаем ви всичко най-добро и се радваме на следващата ни среща. Приключвам разискването по тази точка. С това приключваме и откритото заседание. Има заседание на координаторите, което започва след 5 минути. Моля всички, които не могат да присъстват или не бива да присъстват на това заседание, да напуснат бързо залата, за да можем да продължим. Много ви моля да осигурите работа при закрити врати и прекъсвам заседанието до 12 часа.